So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Добро утро, скъпи колеги. Добре дошли на заседанието на нашата комисия. Навън времето е чудесно. Тази сутрин няма матч. Матчът е чак след обяд. Надявам се всички да си носят картите за гласуване. Ще ни трябват със сигурност. И нека да започваме с гласуването по точка 8 от дневния ред. пускане на пазара и употреба на биоциди. Това е доклада на Криста Клас. Пускаме шторите, за, за да мога да виждам кой присъства и кой вдига ръка. Чудесно. В такъв случай да започнем с гласуването. Кръста гледа дали всички са тук. Нека, нека първо да а, пробваме уредбата. Да направим едно пробно гласуване по въпроса времето хубаво ли? Начало на гласуването. Край на гласуването. работи. Никой не е против времето да е хубаво. 21 срещу 2. Тогава гласуваме по компромис 1. Кой е за? Начало на първото гласуване. Кой е за?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 което имаме едно консолидирано изменение под номер 3. Кой е за? Виждам, че по молба на а, НП ще гласуваме разделно на три части. Нека сега да гласуваме за първата част за. Против? Въздържали се? Трябва да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 24 на 24 и двама въздържали се. Втора част каза. Е Против? Въздържали се? Мисля, че се приема, но нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 25 на 24. Трета част. За. Против? И това трябва да се провери. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към, към комитология. За, против, въздържали се, приема се. Член първи. Изменение едно. За, против, въздържали се, приема се. 128 на две части. Чувам, че само за втората част ще гласуваме. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Имко. Имко 6. Отпада. Имко 7 също пада. На следващата страница. Имко 8 като допълнение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Член 2. Идентичен. 129, 130 и 39, имко 9. Тези четири заедно за. Против? Въздържали се? Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Край на гласуването. Приема се. 20, приема се 28 на 24 гласа. 131 за против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 132 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, Проверяваме. 12. Край на гласуването. Отхвърля се. С 24-26 гласа. Член 3, изменение 13 за. против, въздържали се, приема се. 14, МК 10 и итре 10. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 133 за. Против, въздържали се, Мисля, че се приема, но проверяваме. Край на гласуването. С малка разлика в гласовете се приема. 134 на моти. За. Против. по същия начин като преди малко. Нека да проверим пак. Край на гласуването. Точно така. 28 на 27. Приема се. 135 за. Против. Въздържали се. Приема се. 136 за. против, въздържали се, приема се. 137 пада, 15 за. Против, въздържали се, приема се. 138 пада, Продължаваме с 139 Вайсгербер. За. Против. Въздържали се. Приема се. 16 и 3, 12 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Не, проверяваме. 16 Край на гласуването. Отхвърля се. Продължаваме с 140 Йоргенсен за. 140. против, въздържали се, приема се. На следващата страница 21, изменение на докладчикът за, против, въздържали се, приема се. Сто четиридесет и едно. Кой е за 141? 141, 142 и 317 и Имко 13 за. Против? Въздържали се? Проверяваме. Край. Отхвърля се. Итра 18, 145, 147 и инко 14. За. Против? Въздържали се? Приема се. и 319, 145, 148 и имко 15 за. Против? Въздържали се, приема се. Сто на Бусой. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И 320, имко 16 и 149 за. Против. Въздържали се. Приема се. 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. 146 пада. На другата страница 23 за. Против. Въздържали се, приема се. Итра 22 пада. 24 за. Против, въздържали се, приема се. 143 за Против? Въздържали се? Проверяваме. Край на Приема се с 29 на 27 гласа. 144 пада, и 321 за. Против, въздържали се, приема се. Е, член 4. 150 за. Против. Въздържали се, приема се. Не, проверяваме. Край на гласуването. С малко, но се приема. След това имаме идентични изменения 2, 152 Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 152 и 155, параграф 2а. За. Против, въздържали се, приема се. 155, 2б. За. Против, въздържали се, приема се. 153 пада. 25 и 25 и имко 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. 26. Изменение на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. 154. За. Против. Въздържали се. Едни и същи са мнозинството, нека да проверим 154 начало на гласуването. Вече не участват всички. Още един глас. Край на гласуването. Отхвърля се. След това много измененията се покриват от компромисите. Можем да прелистим по-нататък. страница 14, е, където продължаваме с член 6. При вас номерацията е различна. При мен е 14, е но всеки случай продължаваме с член 6 с идентичните изменения 30 и 330, имко 23а. За. Против? Въздържали се? Приема се. 181 на Ривази. За. Против? Въздържали се? Отхвърля се три идентични изменения 31 и 331 и имко 23б. За. Против. Въздържали се. Приема се. 182. За. Против. Въздържали се. Либералите не гласуват. Не виждам нито една едната ръка от либералите. Хайде, хайде още веднъж ще гласуваме. Кой е за 182? За, против? Въздържали се? Проверяваме. 182. Край на гласуването. Отхвърля се. 183 ривази за. Против. Въздържали се. Още веднъж да проверим. 183. Край на гласуването. Приема се с малко, но не всички гласуват. Някой е, просто забравя да си натисне копчето. Приема се. 184 ривази. За. Против. Пак трябва да проверим. Начало. А ето сега е гласувал още един човек. Край на гласуването. Ето резултата вече е друг. Отхвърля се. На някой моята забележка помогна, на други не. 185-186 идентични за. Против? Проверяваме. 185-186. Край. Отхвърля се. Продължаваме с 190 ривази. За. Против. Въздържали се. Проверяваме. Край на гласуването. Отхвърля се. Член 7. Имко 24 за. Против? Въздържали се? Приема се. Идентични изменения 32, имко 25 и 332 за против, въздържали се, приема се. Идентични 33, имко 26 и 333 за. Против. Въздържали се, приема се. И 324 за. 34, извинете. Против. Въздържали се, приема се. Идентични 34, имко 27 за. Против. Въздържали се, приема се. Идентични. 35 и 335, имко 28 за. Против. Въздържали се, приема се. Член 8. 191 за. Против. Въздържали се, приема се.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 Имко 31. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Идентични 195 и 196 за. Против. Въздържали се. Проверка. 195 и 196. От НП има един човек повече. Ето сега е добре. Отхвърля се. С 28 на 29 гласа. 199 за. против, въздържали се. Според мен се отхвърля със същото мнозинство проверка. Гласуваха ли всички? Двама липсват, но край. Приема се. Но не всички гласуват. Следващите падат. Продължаваме с 200. 201 и имко 31 Б. Разделно гласуване на две части. За първа част кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Двеста и две. За, против, въздържали се, приема се. 203, 204, 205. Идентични. За. Благодаря. Против. Въздържали се. Проверка. Края на гласуването. Приема се. С 31 на 26 гласа. 206 за. Против. Въздържали се. Приема се. Но нека да проверим. 206. ЕНП един, един в повече има. Ето. Благодаря. Трябва да се уточните. 29 на 26 гласа приема се. Да. Най-добре е да останат тези с карти за гласуване. Продължаваме с 207 изменения за против, въздържали се, отхвърля се. 208 за, против, въздържали се, приема се. Имко 31 Д за, на здраве, против, въздържали се, прием, е, отхвърля се. 209 209 за. На здраве. Против. Въздържали се. Приема се. 210 за. Против. Въздържали се. Приема се. 211 и 339 за. Против. Въздържали се. Приема се 212 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Следващото е оттеглено. Продължаваме с 214. 214 за. Против? Въздържали се? Много са малки разликите. Бих казал, че се приема. Нека да проверим. 214. Край на гласуването. Да, приема се. Член 10. 216 за. Против. Въздържали се. Приема се. 219 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 218 за. Против. Въздържали се. Приема се. Нека да проверим 218. Край на гласуването. Приема се. Член 11 и 340 за. Против? Въздържали се? Приема се. Продължаваме с член 13. 39-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 222 за. Против. Въздържали се. Приема се. И 342 за. Против. Въздържали се. Приема се. Член 15. 227 за. Против. Въздържали се. Отхвърли се. 229, 230, имко 34, 228 и итра 43 за. Против. Въздържали се. Приема се. 40-41, имко 35 и 3-44-45 за. Против. Въздържали се. Приема се. Идентични са 231, 232 и 346 и имко 36. За. Против. Въздържали се. Приема се. 233 за Против. Въздържали се. Приема се. Приема се, но да проверим. 233. Край на гласуването. Приема се. 234. За. Против. Въздържали се. Приема се. Е, не, отхвърля се. Се поправя председател, но нека да проверим 234. А, да, приема се. Очевидно съм погледнал в неправилна посока. Да, ясно. 16 член. Продължаваме с 235. Госпожа Виос, кой е за? 235 за. Моля, още веднъж против, въздържали се, отхвърля се. 236 за, против, въздържали се, отхвърля се. 237. 237 за, против, въздържали се, проверка. Abgesendet. Angenommen. Приема се. Двеста отпада. 239 също. 240. Гласуваме. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 241. За. Против въздържали се, отхвърля се. 242 за, против, въздържали се, приема се. И 3,48. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 243 в две части. Гласуваме по първа част. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 44 с устно е, изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. 244 за, против, въздържали се, отхвърля се. 245 за. Против. Въздържали се, приема се. 45, имко 38 и 349, кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Имко 39 и 349, втора част, кой е за? против, въздържали се, приема се. 246, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 247, кой е за? Против, въздържали се. Отхвърля се. 248, кой е за? против, въздържали се, приема се. Идентични 47 и 350. Разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 48 и И351, както и ИМКО 40. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Извинете, сега е ИМКО 40 отпада. Член 17. 249 изменение за, против, въздържали се, приема се. 250 и 352, 52. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. И 352, параграф 1. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. И 352, точка Б. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 251 за, против, въздържали се, приема се. 52 и 3 точка С. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. И 352 интро.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 ЕПП една цифил. От НП е, има една карта в повече. Трябва да я извадите, моля. Сега е наред всичко. Ама двама извадиха картите. Да, отхвърля се. Отхвърля се. Dann sind wir jetzt bei 205. Сега стигнахме до 255. Кой е за? Да, това е изменението на Пламп. За, против, въздържали се, отхвърля се. 256 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 352 точка Б. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? 257. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? 258 за. Против? Въздържали се? Приема се? Добре, проверка по 258. Край на гласуването. Приема се. Както казах, да, приема се. Така, така си е. И 352 отпада. Сега сме на 259 вилс. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Идентични 260, 261. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 262. Кой е за, моля? против, въздържали се, приема се. 263, кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 265. За, против, въздържали се, приема се. 264. Точка За. Против. Въздържали се. Приема се. 266. За. Против. Въздържали се. Приема се. 264. Б. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 264 264.cc. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 267 за. Против? Въздържали се. Отхвърля се. 268, 269 и 352. Кой е за? Против? въздържали се, при Ема се. Imco 41. Wer ist dafür? Imco 41, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. И 352, кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. Член 18. 49 и 353 за. А, това отпада. Всъщност няма нужда от гласуване. Да, защото ние отхвърлихме 16-то изменение. И така, с компромис покрихме изменение 50, сега 273, моля, гласовите за, против, въздържали се, отхвърля се. 274 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51-во изменение. Остатъка от текста. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 52. Гласуваме заедно с Итра 54. Кой е за? А, не, това отпада. Не е необходимо да се гласува. 53-то изменение. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Идентични. 275 и имко 42. Да, това отпада. 54-то изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Член 19. 276 Яргенсен кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 277 за. Против. Въздържали се. Приема се. Член 20. Ще гласуваме за 55 и 357, имко 44, идентични, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 280 Йоргенсен, кой е за? Против, въздържали се, приема се. И 359, кой е за? Против, Въздържали се. Приема се. 282, 283, 84, имко 46, кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. И 360 отпада. И 361, кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Идентични. 285, 281, имко 47. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Член 21. Идентични 286, 288 и 362. Разделно гласуване. Гласуваме първа част. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Имко 48. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Двеста осемдесет и девет е оттеглено. И 363, имко 50, 292, 311. Моля, гласувайте. Кой е за? Против, въздържали се. Отхвърля се. 290. Да, всичко това отпада. Не, не е необходимо да го гласуваме. Ich höre, wir stimmen ab über ITRE 65. Чувам, че трябва да гласуваме за ИТРЕ 65.А. Кой е за? Против? Въздържали се? Проверка. Да. Електронна проверка, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Двеста деветдесет и шест, двеста деветдесет и осем идентични. Кой е за? Не, всъщност необходимостта от гласуване отпадна. Продължаваме с 300 и идентичните 365 точка Б и 301 кой е за, против, въздържали се, отхвърли се. nur der erste Teil. 302 първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Продължаваме с 303. Кой е за? 303 е идентично с 304. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 306 е оттеглено. 308 Йоргенсен. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 309 Крамер. За? Против? въздържали се, приема се. 310 за, против, въздържали се, приема се. 22 член. През 61 и И367 са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Желаете проверка? Добре. Да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. макар че резултатът беше съвсем, съвсем ясен. Да, 49 гласа за, 9 против, може би грешка при превода. И така, член 23. 312 и 368, имко 60, кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Идентични 62 и 369 кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. И 370 кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Член 24. Идентичен с 313 и 371, имко 61, кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 25 член и 372, кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нали? Или да направим проверка, добре. Край на гласуването. Приема се. Идентични. 275 и 42 коза. Е за? против, въздържали се, приема се. Имко 62 и 63 каза е против, въздържали се, приема се. Идентични. Не. Всъщност това ще отпадне. 315. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Член 27. Идентични 316 и 375, 76 и имко 64 и 65. За. Против. Въздържали се. Приема се. Член 28. Идентични 317 имко 66 за, против, въздържали се, приема се. Имко 69 кой е за, против, въздържали се, приема се. 317 отпада. Гласуваме и 377 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Имко 67. Имко 67, кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Искате проверка? Разбира се, да го направим. Приема се. Някои от вас не вдигат така ясно и отчетливо ръцете. Имко 68, 318 отпада и преминаваме към ИТРЕ 78. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Член 29, 319 ривази, кой е за, против, въздържали се, проверка по 319. Abstimmung beendet. Край на гласуването. Макар и с много малка разлика е прието да. 320. Кой е за? Против. Налага се и тук да направим проверка електронно гласуване. Karin kann nochmal rausziehen. Kadenbach, einer zu viel. Да, отново имаме една карта в повече. Да, сега всичко е наред. Приема се. 321 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се налага и тук проверка по 321. Не, по 300... Да, 21. Да, да, налага се да извадите картата. Една карта в повече. Добре, приема се. Мерки с 322 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 323 мерки за, против, въздържали се, приема се. 324 за, против, Въздържали се. Отхвърля се. 325 идентично с ИТРЕ 79, ИМКО 70. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 326 и 380, имко 71. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. Член 31. 328 изменение за, против, въздържали се, приема се. Триста двадесет и девет е за, против, въздържали се, приема се. Триста двадесет и седем ривази конеса. Да, майче сте прави. Не. Все пак ще трябва да гласуваме по 327. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа да направим проверка? Е, Край на гласуването. Приема се. Тъй като третата част на консолидираното предложение бе отхвърлено, ще трябва да Гласуваме по тези изменения, които следват сега, тъй като те не са отпаднали при това положение. И така, и 381, параграф 1, кой е, параграф 1, кой е за? Гласуваме по ИТРА 81, параграф 1. Кой е против? трябва да проверим резултата. Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. Прие се Продължаваме с 331 ривази. Кой е за? Dagegen. Против. Въздържали се. Приема се. Да, добре, щом желаете, ще направим проверка по 331. Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. Приема се. Идентични. 64, 339, 340, 341, 342. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се.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 Also ich höre, wir stimmen über Imco 73. Е, гласуваме за Имко 73. Кой е за? Това е в е, член 33а. Сега, кой е против Имко 73? Проверка. Holger Крамер, иритират mich, weil äh, er die... Äh, ме обърква, защото той дига така, GSM-а си <laughs> и с движението, което прави под... към колегите либерали ме объркват. Добре, приема се. Член 34. 65 и 382 идентични. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Тъй като разликата беше много малка, нека да направим проверка. Abstimmung beendet. Край на гласуването. Отхвърля се. 66 и 383 идентични. Това е първата рубрика към член 35. Кой е за? Против. Въздържали се. Отклали се. И 384. Да, и 384. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 67. Изменение на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 346 и 385, имко 74 за. Против? Въздържали се? Приема се. 347 Йоргенсен за. Против. Въздържали се. Приема се. 348 Йоргенсен за. Против. Въздържали се. Приема се.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 353 не, 351 и 386. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърли се. Следва изменение 352, което отпада. Стигнахме до член 36. И така, идентични. 353, 354 и 387, имко 75. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. Член 37 и 388 за. Против. Въздържали се. Приема се. Член 37а. Тук няма какво да се гласува. Das geht weiter mit Artikel 38. Стигнахме до член 38. 355. Рис Лепаш. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Идентични. 73-91, като 76, за, против, въздържали се. Приема се. Член 39, 356 кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 357 за. Против. Въздържали се. Приема се. Член 40. Само по първата част ще гласуваме. 71 изменение и 393. Е, само първа част кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Член 41. измененията по член 41 няма да се гласуват. Те отпадат. Сега проучваме точно как стоят нещата с 42 член. Седемдесет и изменение трябва да се гласува. Нали? Това е към член 42. Кой е са, против, въздържали се, отхвърля се. 3,96. 96. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. госпожо Крас, отвратителна работа, нали? Ужасяващо. 362, 363, имко 78, кой е за? Кой е против? въздържали се, отхвърля се. Член 44. Има доста идентични от 365 до 398. За? Против? Въздържали се? Приема се идентични 368, 369 и 398 за. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме с 370, имко 80 и 398 за. Против Въздържали се, приема се. Идентични 371 398 за. Против, въздържали се, приема се. Триста седемдесет и четири, имко осемдесет и три за против, въздържали се, приема се. И 399 и имко 81 за. Против, въздържали се, приема се. 375 и 300 имко 82 за. Против, въздържали се, приема се. Член 45. 376-378. За? Против? Въздържали се? Приема се. Член 46. И 301 под параграф 1 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Гласуваме за изменение от 379 до и 302 в две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 380 моти за. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим. 380 моти. Начало. Край. Отхвърля се. Това казах и аз преди малко. Продължаваме. Имко 83 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 386 Соли Гростет Франко, идентично с 387, 388 и Имко 83 за. Няма превод на английски. Ето сега вече има. Разбрахте ли? Повтарям, 386 до имко 83. Гласуваме за този блок за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трябва да проверим. Липсват още четирима, които имат право да гласуват, иначе прекратявам гласуването, ако не се включат. Ето сега. Приема се. Триста имко 83 и 303 за. Против? Въздържали са? Наистина толкова малки са разликите, че пак трябва да проверим. един от НП в повече. Отхвърля се. 390 моти за. против, въздържали се, приема се. 391 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Член 47, 393, Вайс Гербер за. Против, Проверяваме. 393. Всички ли гласуваха край? Отхвърля се. 349 и за. Против? Малко се изморих, нека да започнем от начало. Гласуваме електронно за Бузо и 394. Край на гласуването. Отхвърля се. Триста деведесет пет гирлинг за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 396 Делани За. Против. Въздържали се. Приема се. 414 Пирило Итре отпада. Не, не отпада. Гласувам. 414 Пирило и Итре 106 за. Против? Проверка. Край на гласуването. Приема се. Имко 84 за. Им, за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Идентични 379, 399 и 304. Разделно гласуване, първа част. За. Против. Въздържали се, приема се. Втора част за. Против. Въздържали се, приема се. 398. Ривази. За. Против. Въздържали се. Приема се. Седемдесет и шест на две части. Първа част са. против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Четиристотин идентично с 405, бузо е перило за против, въздържали се, приема се. Идентични 77-408 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 407 за. Против, въздържали се, приема се. Продължаваме с ИТРА 105 за. Против. Въздържали се. Проверка. ИТРА 105. Край. Приема се. Изменението на Вайс Гърба 412 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 84 с устно изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Член 48 идентични 79, и 307, Имко 85 за против, въздържали се, приема се. Идентични 80 и 308, имко 86 за. Против, въздържали се, приема се. Идентични 81 и 309, имко 87 за. Против, въздържали се, приема се. Член 49. Имко 88, втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 83 за. Против. Въздържали се. Приема се. Идентични 84, имко 88 и 310 за. Против въздържали се, приема се. Идентични 85, имко 89 за, против, въздържали се, приема се. Член 50. Всичко е оттеглено тук. Член 51. 417 моти за. против, въздържали се. Проверка. Край. Приема се с 328 гласа. 87 изменение на докладчика и 311 за. Против. Въздържали се, приема се. Член 52, 418, Вайсгерпер за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 88 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 88 за разнообразие. Край на гласуването. Отхвърля се. Имко 90 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Член 53. Идентични изменения. Осемдесет и девет и имко 91 едно за. Против, въздържали се, приема се член 54, имко 92 и 90 изменения на докладчика за. Против? Въздържали се, приема се. Четиристотин и двайсет за. Против? Въздържали се, приема се. Имко 93 отпада. 421 за. Против. Въздържали се. Приема се. Четиристотин за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 95 за. Против. Въздържали се. Приема се. И 313 за. Против. Въздържали се. Приема се. 423 лепаш за. Против. Въздържали се. Приема се. 424 за Против. Въздържали се. Приема се. 425 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Член 55 идентични. 426 и 314 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 427 за Против. Въздържали се. Отхвърля се. Идентични. 428, имко 97 и 314 за. Против. Въздържали се. Приема се. Идентични. 428 Имко 98 и 314 за, против, въздържали се, приема се. Идентичен 428, Имко 99 и 314 за. Против. Въздържали се. Проверка. Край на гласуването. Приема се. Идентични 428 по 100 и 314 точка ДД за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Проверка. Край на гласуването. Приема се. 429 лепаш за. Против. Въздържали се. Приема се. 92 и 315 за. Против. Въздържали се. Приема се. Член 56. 430 табачи. За. Против. Въздържали се. Приема се. 431 за. Против. Въздържали се. Ще е, проверим. Край на гласуването. Приема се. 423 мерки са за. Против. Въздържали се. Приема се. 93 и те 116 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1. Проверяваме 93 и 116. Край. Отхвърля се. Отхвърля се. 433. За. Против. Въздържали се. Приема се. Член 57. 434 за. Против. Въздържали се, отхвърли се. 435 за. Против. Въздържали се, приема се. Член 58. идентични 436 и имко 101 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 437 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 438 на две части. Първа част за Против. Трябва да проверим. 438 едно. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част за Против. Проверка. Втор, на втората част. Край на гласуването. Приема се. Четиристотин за. против, въздържали се, приема се. Идентични 440 и 317 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Имко 102 за. Против, въздържали се, приема се. 441 Рис Лепаш. За? Против? Въздържали се. Приема се. 442 пада. 443 Лепаш. За? Против? Въздържали се. Приема се. Имко 103. За. Против. Въздържали се. Приема се. Член 59. Имко 104. За. Против. Въздържали се. Приема се. Член 61. 94 изменение. За. Против въздържали се, приема се. Член 62 е идентични, 445, имко 105, е, без 446. Приема се. 446 за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 65. Отпада. Член 66 и 320 за. Против? <laughs> Въздържали се? Приема се. 448 за. Против? Въздържали се? Приема се. Член 70. Идентични 449 и 450 и, 321 за. Против? Въздържали се, приема се. И 321 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 451 за. Против, въздържали се, приема се. Идентични 95 и 452 за. Против. Въздържали се. Приема се. Четиристотин Вайсгербер за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Член 73. Казвам, че трябва да гласуваме 455 то изменение на Род Берент. 445. За. Против? въздържали се, отхвърля се. Госпожа Клас много обича проверките. Нека да проверим. 455. Край на гласуването. Отхвърля се. Член 73, 462 изменение за. Против? Въздържали се, приема се. Член 75 и 323 за. Против? Въздържали се, приема се. Член 76. 464 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка от начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 465 за. Против. Въздържали се. Приема се. 466 за. Против. Въздържали се. Също се приема. Член 77. Идентичен 470 и имко 107 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Идентични 96 и 324 и имко 108 за. Против. Въздържали се, приема се. Идентични 471 и имко 109 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Член 80. 97 за. Господин Роси, искате да кажете нещо ли? Исках да кажа, че италенския превод малко се забави, затова не можахме да проследим гласуването. По-бавно ли да говори? Не, няма нужда да гласуваме по-бавно. може би преводача трябва малко да ускори. А, хайде тогава още веднъж изменение 97 за. Против? Въздържали се? Приема се. Член 81. 472 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Имко 110 за. Против. Въздържали се. Приема се. 473 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Идентични 474. Ще проверим 473. Край на гласуването. Отхвърля се. 474, имко 111 за. Против. Въздържали се, приема се. Член 82 идентични 475, 476 и 325 имко 112 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Начало на гласуването. Край. много малко, но беше правилно. Да, отхвърли се. So, dann kommen wir zu den Annexes und da wollte die Frau... Преминаваме към анексите. Госпожа Клас искаше да каже нещо. Преминаваме към анексите. Има много изменения, които се изказват против опита с животни. Аз принципно съм за това да се правят колкото е може по-малко опити с животни и затова с принцип не подкрепям тези изменения. Но след като вчера задълбочено се информирах, е, намерих някои противоречия. От една страна искаме тестови строги критерии, от друга страна е, е, отказваме подкрепа и на изследователската дейност специално по отношение на размножаването и е, генетичните увреждания е необходимо да се правят тестове. Трябва да се правят тестове, нямаме достатъчно а, данни за ендокринни субстанции и други подобни. А, така че а, аз бих препоръчала да приемем тези изменения, защото според мен не трябва да преработим нещата и да обмислим. А, и ако а, нашата комисия се изкаже за гласуването за а, това, което ще се гласува анблок, а, ще попречим на изследователската дейност. И за това ще помоля службите на парламента преди гласуването на пленарно заседание да ни дадат повече информация по същество, за да знаем какво се крие зад тези предложения за изменение. Благодаря на докладчика. Ако правилно съм ви разбрал, вие сте съгласна да гласуваме анблок. Това са няколко страници. И да помолим комисията да погледне нещата още веднъж внимателно, да провери дали няма противоречия и разлики. А, госпожа Хаси. Съжалявам, господин председател, не съм съгласна с това гласуване блок по втора част за 473 и 480 и 500, 501, 504, 507, 9, 600, 600 и, и след това 53, 52. Е, председателството има същият списък, така че е, си позволих бързо да изброя членовете, измененията. Добре. 14 е, отделни гласувания е, поиска госпожа Хаси. Е, като извадим от 73 и 14, се получават почти 60 изменения, които можем да гласуваме анблок. Добре, ще гласуваме Анблок без е, измененията, упоменати от госпожа Хаси. По тях ще гласуваме по-отделно вече. Самостоятелно ще ги гласуваме. 477 е, анекс 1. Нали така? точно така. Ревазия вносителят. Кой е за? Кой е против? Проверка. Налага се. Проверка по 477. Abstimmung beendet. Ist angenommen. На гласуването прие се. 478 ревази. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. А сега гласуваме по 479-480 по-отделно, защото това бе поискано изрично. Кой е за 479-480? Е, Кой е за? Кой е против? въздържали се. Нека да направим проверка по 479-480 идентични. Моля, гласувайте. Ja, Abstimmung beendet. Kleine на гласуването. Приемат се. Следва гласуване анблок с някои изключения. Wir machen jetzt die ersten Block bis 499 von 400. Така, от 481 до 499. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приемат се. Следват гласувания по-отделно. 500. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Проверка на гласуването по изменение 500. Mm beendet. Дай на гласуването. Отхвърлено. 501. 501. Кой е за? Проима гласовете за. Кой е против? Струва ми се, че са наравно гласовете. Отхвърля се. Има ли протести? Искате проверка? Добре. Край на гласуването. Много интересно. Приема се. трябва да направим скок и да продължим с самостоятелно гласуване на изменение 504, както поиска госпожа Хаси. Кой е за? Кой е против? Въздържали се проверка по 504. beendet. Край на гласуването. Приема се. 507 изменение. Гласовете за. Против. Въздържали се. Проверка. beendet. Край на гласуването. Приема се. 508. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 509. Wer ist dafür? 509. Кой е за? против, въздържали се. Бих казал, че се прие, но нека да направим проверка. Не, прието е 509, а сега 510 за. Против. Въздържали се, приема се. 516 е следващото изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Сега направо преминете на 528 Йоргенсен. Кой е за? 528. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 530 Йоргенсен. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 533 Йоргенсен. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Остава още 552. 552 гирлинг. Кой е за? Против въздържали се и това изменение бе прието. А сега ще гласуваме амблок всички останали изменения, по които до тук не сме гласували. Кой е за това? Останалите изменения да се приемат. Благодаря. Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. Ех, това се пак малко ни облегчава. So, wir haben einige Abstimmungen, die da nicht im Block waren. Сега ще гласуваме все пак е, по някои изменения. 511 то не беше включено в гласуването на блок. Става дума за вносителя за изменение на Ривази. Кой е за 511? При мен това е страница 56, но може би при вас страниците са по-различни. 511 изменение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. От анекс 3 Изменение 100 на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 531 Ривази. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се.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 554 Вилс. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 555. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 556 с устното изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се идентични 557, 558, кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Идентични 559. Не, е, това е езиково изменение. Езикова редакция няма да се гласува. Затова 561 кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 5-6-2, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Анекс 5, 5-6-3, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Идентични 5-6-4, 5-6-5, 5-6-6 и 330, имко 117, кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Анекс 6. 567 за, против, въздържали се, проверка. ended. Край на проверката, край на гласуването. Приема се. 568, кой е за? Против. Същото в зелено. Дайте да видим. Пак. Още някой? Не, тогава приключваме с гласуването. Също малка разлика, но се приема. Сега тук е записано гласуване Амблок 569 570 71. Кой е за? И 572. Кой е против? Въздържали се? Проверка. Всички ли гласуваха? Да, още един се добави. Добре, приема се. 573. Ривази. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 574, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Ста и второ изменение, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Петстотин за, против, Въздържали се. Приема се. 576. кое е за? Против. Въздържали се. Проверка по 576 изменение. Ja, alle abgestimmt. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Петстотин изменение. кой е за. Против. Въздържали се. Приема се. 578 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Въздържали се, отхвърля се. 105. Изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. mal gerade, was noch abgestimmt werden muss und was nicht. Проучваме точно какво още остава за гласуване и какво не е необходимо да подлагаме на гласуване. 109-то изменение Ривази. То е свързано с 7-те години. И така, кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. 110 е оттеглено. Все пак отхвърляме работата.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 третата част е, не бе покрита от консолидираното решение. Така че, кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Сто и шестнайсто изменение Вилс. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Проверка по 116. Край на гласуването. Приема се, да. И три, 3. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Сто и седемнайсет. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 118, 119 и 34 имко 3. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 4 и 35 имко 4. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 5 и 36. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. 120. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Седмо изменение и 37 заедно се гласуват за, против, въздържали се, приемат се. Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се. 123 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 126, 127, ИТРЕ 8 и ИМКО 5. Последно гласуване. Кой е за? Против? Е, хайде да си направим една последна проверка и по а, тази група от внесени идентични изменения. Е, Абстимум На гласуването. Да, приема се. Какво ни остава заключителните гласувания. Сега гласуваме електронно за целия доклад с внесените изменения. Кой е за? Край на гласуването. 48 гласа за, 5 против, 6 въздържали се. А сега ще гласуваме и за законодателната проекторезолюция. Моля да гласувате електронно гласуване. Кой? Още не е гласувал. Край. Всички гласуваха. 47 за, 5 против, 6 въздържали се. Много, много сърдечно поздравяваме докладчика Криста Клас. Благодарим и за положения труд. Благодарим и на всички онези, които с толкова много кораж и търпение подходиха към гласуването. А госпожа Лепаш ще има грижа да призове комисията да така, подготви е, някои от текстовете, както оговорихме това и след това вече ще видим на второ четене как стоят нещата. А сега преминаваме към бедствията. Ще гласуваме и по бедствията. Danke an das Sekretariat auch für die Hilfe. Благодаря и на секретарията за помощта при това много сложно гласуване. Списъка бе изключително сложен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 Tag, ne? Niemand, niemand entkommen. So, ich denke, einmal Luft geholt, dann мисля, че си поехме въздух и сега можем да продължим с доклада на Жуал Ферейра за общностния подход за превенция на природни и причинени от човека бедствия. Имаме е, доста голям брой консолидирани предложения и компромиси. Започваме с C1 на докладчика за. Против? Въздържали се? Приема се. C11 за. Против? Въздържали се? Приема се. C2 за против, въздържали се, приема се. С19 за, против, въздържали се, приема се. С10 за, против, въздържали се, приема се. С3 за, против, въздържали се, приема се. С7 за, против, Въздържали се. Проверка. С7. Проверка. Also wir haben 53 da. 35 души присъстват. 40 са гласували. Всички ли гласуваха? Тогава приключваме гласуването. Приема се. С4 за. Против. Въздържали се. Приема се. С20 за. Против. Въздържали се. Приема се. С15 за. Против. Въздържали се. Приема се. С5 за. Против. Въздържали се. Приема се. С16 за. Против въздържали се, приема се. С13 за, против, въздържали се, приема се. С6 за, против, въздържали се, приема се. С21 за, против, въздържали се, приема се. С8 за, против, въздържали се, приема се. С9 за, против, въздържали се, приема се с 12 за, против, въздържали се, приема се с 14 за, против, въздържали се, приема се С 17 за, против, въздържали се, приема се с 18 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с Либа 17 за. Против. Въздържали се, приема се. 13 на Пападополо за. Против. Е, НП как гласува? За такъв случай се приема. Либе 11 няма да го гласуваме. Реги 2 за. Против. Въздържали се, приема се. Агри 11 отпада. 71 с Кортина си проти. За. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме с Либе 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Продължаваме с трансграничното сътрудничество. Изменение 15 Пападополо. За. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 17. Извинете, казва председателя. Агри 7. За, против. Въздържали се, приема се. 16 Пападополо с устно изменение за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Либа 10 за. Против. Въздържали се, приема се. Либо 12 за. против, въздържали се, отхвърля се. Агри 34 за, против, въздържали се, приема се. 37 зебера е оттеглено. Продължаваме с 38 Антонеско Николеско. За. Против? Въздържали се, приема се. 39 за. Против? Въздържали се, приема се. Солидарно с региони. Реки 3 за. Против? въздържали се, приема се. 19. Пападополо. За, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с Либе 20. Кой е за Либе 20? Против? Въздържали се? Проверка. Либа, 20. Край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се. Реги 9. За. Против въздържали се, приема се. Реки 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реки 13 за, против, въздържали се, приема се. 35 трамопулс за. въздържали се. Мисля, че се приема. Нека да видим. преминаваме на подкрепата на Европейския съюз за държавите членки. Изменение 34 Скота Роси, Херанс Гарсия, Патрон Невес. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Агри 29. За, против, въздържали се, приема се. 45 перело за. Против, въздържали се, приема се. 49 и Агри 23 за. Против, въздържали се, приема се. Агри 27 за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 въздържали се, приема се. Риск мапинг. 68 за евро оттеглено, 69 на докладчика за. Против? Въздържали се, приема се. 17 Трамополос за. Против? Въздържали се, приема се. Либе 16 за. против. Въздържали се. Проверка. Либа 16. Край на гласуването. С малко. Приема се. Либа 16. 70 Антонеско Николеско. За. Против. Въздържали се. Приема се. Едно Пападополо. Едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Две на естрела за. Против. Въздържали се. Приема се. Три естрела за. Против. Въздържали се. Приема се трема Тремополс за. Против. Въздържали се, приема се. 6 Перело Родригас за. Против. Въздържали се, приема се. Седем Пападопол за. Против. Въздържали се, приема се. Девет Перело Родригас за. Против.